avant mon adresse de bienvenue au président преди да кажа добре дошъл на президента на Република Гвинея, трябва да ви информирам за това, което стана в Лиеж в Белгия. Един мъж е убил двама белгийски полицаи и един белгийски гражданин. Този атентатор в последствие е застрелен от полицията. Не знаем дали става дума за терористично нападение, но стоим рамо до рамо с кралство Белгия, рамо до рамо с белгийските граждани, рамо до рамо с семействата на тези двама белгийски полицаи и още един белгийски граждани, убити днес сутринта в Лиеж. Също така благодаря на президента на Република Гвинея за съболезнованията, които изказа. Не знаем този атентат дали е терористичен или не, но за съжаление за пореден път в Европа и в Белгия има загинали поради едно неразбираемо насилие. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие днес в нашата зала да посрещнем президента на Република Гвинея Алфа Конде. Господин президента, вие сте третият африкански лидер, който идва да говори пред нас. Идването ви се вписва в една рамка на сближаване и